сега а, ще гласуваме храните предназначени за кърмачета и малки деца и храните за специални медицински цели. Доклада на колежката Рис, а, след което последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощи и контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощи от страна на комисията. Това е моят доклад. Да повтори който може. след което следва доклада за клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и отмяна на директива 2001-20, след което доклада за иновации за устойчив растеж, биоекономика на Европа и най-накрая доклада за система на общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали. Това е становище на Романа Йордан. Всички колеги са тук и може да започваме с гласуването на доклада РИС. Имаме гласуване на няколко блока Едно, три, четири, пет и две. Всичко това в един блок, който е замоля да гласува. Против? Въздържали се? Приема се. Извинете, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Заключително гласуване, както винаги електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 32 гласа за, няма против, няма въздържали се. Поздравявам докладчика госпожа Рис.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 Изменение 5 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за против. Въздържали се. Приема се 7 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме електронно заключително. Прекратете гласуването. 36 гласа за, 2 против, въздържали се 0. Благодаря ви. Продължаваме с гласуването по дебелата книга, доклада Уилмот. Почваме. 181 изменение за. Против. Въздържали се, приема се. 182, 186 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Не е ясно, проверяваме електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 19 за 22 ма против. Отхвърля се, значи. Отхвърля се. Не ви ли работи апарата? В такъв случай седнете на друго място. 183 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 184 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверяваме електронно. 184. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 185. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26. Гласуваме 26 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 187 пада. 187 се гласува. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 188-189 за. Против? Въздържали се? Не е ясно. Гласуваме електронно. Прекратете гласуването. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 190 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 191 за против, въздържали се, отхвърля се 192 за. Няма нужда да се гласувам. 193 е следващото изменение, за което гласуваме. 193 и имко 28 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 194 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 195 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Копра 10. Да проверим. 196 желаете проверка. Нека да проверим тогава. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 10 гласуваме сега. За против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 198 проверяваме. Електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Имко 29 пада. 199 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 200. Двеста и пет гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 201 за. Против? Въздържали се? Не е ясно. Проверяваме. 201. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 202, 204 и имко 30 се гласуват заедно. За? Против? Приема се със същото мнозинство. Минаваме на 210 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 209 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 17. За. Против. Въздържали се, приема се.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 не е ясно. Да проверим 217. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Двеста и 19 гласуваме за. Против? Отхвърля се. 220 за. Против? Въздържали се. Приема се. Компромис едно за. Против. Въздържали се. Приема се. 222 Ана Росбах. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 33 за. Против. 10 колеги само гласуваха. Нека да повторим. Имко 33 за. Против. Въздържали се, приема се. И 3-14 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 223 за. Против. Въздържали се, приема се. Да проверим 223. Електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Имко 34. 224, казва председателя. 224 и 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. 226 и и 15 за. Против. Не е ясно. Нека да гласуваме електронно. Начало на гласуването, прекратете гласуването. Приема се. 227, имко 35 за. Против. Въздържа се, приема се. 228 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверяваме 228. Гласуваха ли всички? 228. Прекратете гласуването. Приема се. 229 за. Против. Въздържали се. Приема се. 230 и 317 за. Против. Въздържали се. Приема се. 231 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 232 и имко 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Добре. 232 и имко 36. Гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. От социалистите един член повече гласува. трябва пак да гласуваме. Гласуваха ли всички? Още веднъж гласуваме 232 е, и имко 36. Моля, гласувате. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. С ясно мнозинство е прието, извинете ме. Преминаваме на 234 и имко 37, разделно гласуване, първа част. За. Против? Не, не мога да видя. Само 10 души гласуват. Кой е за 234 и имко 37? Първа част. Моля да вдигне ръка. Против? Приема се. Втората част. За? Против? Сдържали се? Приема се. Да проверим втората част на 234 и имко 37. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 20, 235 и 3, 18 заедно за. Против, въздържали се, приема се. 236 за. Против, въздържали се, отхвърля се 237 за, против, въздържали се, приема се 238, няма да се гласува и 319 за, против, въздържали се, отхвърля се 240 за, против, въздържали се, отхвърля се 239 за, против, въздържали се, приема се компромис 12 Бис. За, против, въздържай, се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. И 3.20. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, Против? Въздържали се. Приема се. 246 за. Против? Въздържали се. Приема се. 247 за. Против? Въздържали се. Отхвърли се. 250 за. Против? Въздържали се. Отхвърли се. 251 за. Против? въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменени търи с устно изменение от госпожа Алкен. Аз бих искала да се гласува устно изменение към консолидирано изменение 3 в края на първия параграф, където се казва в съответствие с Международната декларация от Хелзинки. Същото се отнася и за компромис 5.2. И компромис 5, извинете. Господин, госпожа Уилмот, аз като докладчик подкрепям това устно изменение. Добре. В такъв случай гласуваме консолидираното изменение с така предложеното устно изменение за, Против? Въздържали се? Приема с голямо мнозинство. 255 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 256 и имко 38 за. Против? Въздържали се? Приема се. 257 за. Против? Въздържали се? Приема се. 258 за Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Прескачаме и отиваме на изменение 266 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 272 и имко 41, съответната му част за. Против? Въздържали се, приема се. 275 за. Против? Въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с изменение и 3, 21 за. Против? При мен е на страница 14, казва председателя. От любимата ни комисия ИТРЕ и изменение 21. За. Против. Приема се. Консолидирано изменение 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 287 останалата част отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, приема се. Двеста 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 288 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. втората част на 289. За. Втората част на 289. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 295 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Да проверим. 295. Моля, гласувайте. 295. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Двеста и 324 за. Против. Въздържали се, приема се. 297 за. Против. Въздържали се, приема се. 298 за. Против въздържали се, отхвърля се 26 за, против, въздържали се, приема се 299 за, против, въздържали се. Не е ясно. Проверяваме 299. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 300 и 325 за. Против? Въздържали се, приема се. 301 и имко 45 са. Против. Въздържали се, приема се. Останата част от 302 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27. Трябва да проверим. Проверяваме. 27 и 303. Гласувате ли всички? Прекратете гласуването. фия дафюр. 304 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 307 първа част и имко 46 първа част за. Против, въздържали се, отхвърля се. 306 за. Против? Въздържали се? Приема се, извинете. 307, втора част, имко 46, втора част за. Против? Въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с консолидирано изменение 27 за. Против? Въздържали се, приема се. Имко 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано изменение 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с Имко 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано изменение 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 49 за. Против. Въздържали се не е ясно. Проверяваме електронно. Имко 49. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с 319 за против, въздържали се, приема се. Имко 50. За, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Итра 26 за, против, въздържали се, приема се. Итра 23 за, Извинете, каза председателя, сбърках ням... ИТРЕ 26 не се гласува, гласуваме ИТРЕ 23 за. Против? Въздържали се? Приема се. 322 пада. 323 за. Против? Въздържали се? Приема се. Консолидирано изменение 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 326 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част на 327 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 329 и Имко 55 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. 329 и Имко 55. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 330 за. Против. Отхвърля се. 331 за. Против. Въздържали се, приема се. 332 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 333 и 334 и 327 за. Против. Въздържали се, приема се. Продължаваме с е, Либе 2. За. Против. зажали се. Хвърля се. 336 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Измерение 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирато изменение 32 за. Против. Приема се. 342 за. Против. Въздържали се. Приема се. 343 за. Против. Въздържали се. Приема се. 365 за против, въздържали се, приема се. Имко 58 за, против, въздържали се, приема се. 366 имко 60 за, против, въздържали се, не е ясно, проверяваме електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 347-348 заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. 350 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 351 за. Против. Отхвърля се. 352 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 353. Приема се. 355 и 60 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 354 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 356 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 357 и имко 62 за. Против, въздържали се, приема се. 358 за. Против, въздържали се, приема се. И 331 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 359 за. Против, въздържали се, приема се. 360 имко 61 за против, въздържали се, приема се. 361 за, против, въздържали се, приема се. 362 и имко 63 за, против, въздържали се, приема се. 364 за, против, въздържали се, отхвърля се. 363 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 64 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 365 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 366 и Имко 65 за. Против, въздържали се, приема се. Консолидирано измене 4 за. Против, въздържали се, приема се. Можем малко да прескочим. 380 на 27 страница при мен. Намерихте ли го? За? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Не... Минахме първата една трета, след около час приключваме. 384 за. Против? Въздържали се? Приема се. 382 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Пада ми казват. 387 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 388 за. Против. Не е ясно. За 388 гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 389 и 333 за. Против. Сдържали се, отхвърля се. 390 за. Против. Измен. Въздържали се, отхвърля се. 391 за против, въздържали се, приема се. 35 и 34 за. Само 35 за. Против, въздържали се, приема се, така че и 334 пада. 392 и 335 за. Против, въздържали се, приема се. 393 за, против, въздържали се, приема се. Триста четири, имко 71 за, против, отхвърля се. 395 и 336 Против? Не е ясно. Нека да гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Имко 72. За? Против. Въздържали се. Приема се. 396. Пада и 3. 37 за. Против. Отхвърля се. И 3. 38 за. Против. Отхвърля се. Изменя 400 за против, въздържали се, отхвърля се. И 341 за, против, въздържали се, приема се. И 342 за, против, въздържали се, приема се. 404, 401 за, против, въздържали се, приема се. 405 са. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 406 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 407, 408 и имко 73 за. Против. Въздържали се. Приема се. консолидирано изменение 5 с устно изменение, както беше при консолидирано изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 410 за. Против. Отхвърля се. Консолидирано изменение 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 414 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 416 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 418 за. Против. Въздържали се. Приема се. 419 за против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 34 за, против, приема се. 421 за, против, въздържали се, отхвърля се. 422 за, против, въздържали се, отхвърля се. 423 за, против, въздържали се, отхвърля се. 442 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано измене 35 за. Против. Приема се. 425 за. Отхвърля се. Не е ясно. Проверяваме електрон. Натиснаха ли всички копчета? Прекратете гласуването. Приема се. 428 за. Против. Отхвърля се. 427 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано изменение 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 430 втората част за. Против. Приема се. 431 за. Против. Отхвърля се. Консолидирано изменение 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 433, 434 и 344 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 436 за. Против.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 въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 443 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 444 за, против, въздържали се, приема се. 445 за, против, въздържали се, приема се. И 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 40, 449 и имко 76 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 450, имко 77, 455 5 и имко 79. Ще ги гласуваме анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 43 за. Малко избързах. Гласуваме сега 452 за. Против? въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 453 и около 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим електронно. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Трябва да се поправя. Продължаваме с 454 за. Против. Въздържали се. Приема се. 456 за. Против. Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 348 за. Против. Въздържали се. Приема се. 457 за против, въздържали се, отхвърля се. 458 за, против, въздържали се, приема се. 459 за, против, въздържали се, приема се. 460 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение 17 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 47 за, против, въздържали се, приема се. 470 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Либе 3 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме електронно Либе 3 всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 474. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 475 и имко 81 за. Против? Въздържали се? Приема се. 478 отпада. 400 Гласуваме изменение 476. За? Против? Въздържали се? Приема се. 478 отпада. 477 от части. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 479 и имко 82 за. Против? Въздържали се? Приема се. 480 имко 83 за, против, въздържали се, приема се. че 382 с устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 483. 484 гласуваме сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 485 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Добре, проверяваме. 485 гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. снима се. Мисля, че объркахме номерата от английската кабина. Беше обявен а, друг номер. Казвам още веднъж. 485 е изменението, което гласуваме сега. Може би съм бил прекалено бърз. Искате ли да гласуваме пак? Гласуваме отново за 485. Гласувайте сега електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се изменението. Сега няма да съм толкова бърз. Продължаваме 486 и 501 за. Против. Въздържали се. Приема се. 487 за. Против. Въздържали се. Приема се. Либе 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 491 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме нататък към 492 за, против, въздържали се, не е ясно да гласуваме електронно изменение 492, край на гласуването, приема се. 493 и имко 85 с а, е, устно изменение на зелените. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 495 за, против, въздържали се, Приема. Е, отхвърля се, либе 5 за, против, въздържали се, приема се, 496 за, против, въздържали се, приема се, 497 за, против, въздържали се, приема се. 499 с разделно гласуване. Първа част се приема, втора част да, против, въздържали се. Проверяваме електронно втората част на, на изменение 499. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с мнозинство. Изменение 500. И имко 84 отпадат. 502 гласуваме сега. За, против, въздържали се, приема се. предложение 21, 22, 23 гласуваме амблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега имаме още 45 минути. Няма да се отъкчаваме. Консолидирано изменение номер 19 за. Против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме с 517, 18 и 19 анблок. За, против, задържали се, отхвърля се. 518 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме електронно 518. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 521 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 522 за. Против. Въздържали се. Приема се с мнозинство. 523 и имко 94. Е за, против, въздържали се, приема се. 524 за, против, въздържали се, отхвърли се. 526 за, Отхвърля се. Без гласовете на Рихард Зебър и господин Шнерард. Проверяваме електронно 526. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 525 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. И сега можем да направим скок и да преминем към 50-та страница, изменение 53. За, против, въздържали се, приема се. 544 отпада. Продължаваме с 543 за, против, въздържали се, приема се. Имко 96 за, против, въздържали се, приема се. 545 и имко 97 гласуваме заедно за, против, въздържали се, приема се. 546 и имко 98 се отхвърля. 547 и 98 се приема. 548 за, против, Мисля, че има грешка. 546 или 547 гласува. Имаше някакъв проблем. От едни кабини чувахме един, е, един номер, от други друг. В моя списък пише, че 546 няма нужда да го гласуваме и затова гласувахме 547 и имко 98. Можем обаче да гласуваме електронно. Още веднъж ще повторим гласуването. Гласувайте сега. 547 имко 98. Край на гласуването. Приема се. 548 за. Против. Отхвърля се. Либе 6. Отделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с ИТРА 52 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 550 за, против, въздържали се, отхвърля се. 551 за, против, въздържали се. Не е ясно. Нека да гласуваме електронно 551. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 552 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 553 за, против, въздържали се, отхвърля се. 554 и 55 заедно за, против, въздържали се, приема се. 556 за, против, въздържали се, приема се. 557, 558 и имко 99 заедно за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 559 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 560 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с 561 за, против, въздържали се, приема се. 54 отпада. Продължаваме с 564 и имко 102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 Либе 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 565 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 566 за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с 572 за. 570, извинете. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с 572. За. Против. Въздържали се. Приема се. Така. След малко ще пием кафе. Имко 103. За. Против. Въздържали се. Приема се. Либе 8. За. Против въздържали се, отхвърля се. 574 за, против, въздържали се, приема се. 575 и имко 104 за, против, въздържали се, приема се. 576 за, против, въздържали се, отхвърля се. 577 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 578 за. Против. Въздържали се. Приема се. 582 за. Против. 582. За. Против. Отхвърля се. Нека да проверим електронно 582. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 583. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме 586. За. Против. 586. За. Против. Въздържай се. Приема се. 585 за. Против. Въздържали се. Приема се. 588 за. Против. Въздържали се. Приема се. 589 за. Против въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 58, 590 за, против, въздържали се, приема се. Имко 107 за, против, въздържали се. Би трябвало да се приема. Нека да проверим електронно, за да сме сигурни. Значи имко 107 гласуваме сега. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 591 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 108 за. Против. Въздържали се. Приема се. 594 за. Против. Въздържали се. Приема се. 595 за. 595 за. Против. Въздържали се. Приема се. 596 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59 с устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме изменение 59 с устно изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Ще гласуваме сега с 59 без устното изменение за, против, въздържали се, също се отхвърля. 597 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 598 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 599 за. Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 601 за, против, въздържали се, приема се. 605 за, против, въздържали се, приема се. 606 за, против, въздържали се, приема се. 608 за, против, въздържали се, отхвърля се. 607 за, против, въздържали се, приема се. 609 за, против, въздържали се, отхвърля се. 610 за, против, въздържали се, отхвърля се. 611 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 612 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 613 и имко 110 заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. 614 и, и 354 заедно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 615. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. 617 за. Нека да проверим електронно. 61. Гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с мнозинство. 617 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 618 за, против, въздържали се, приема се. 619 за, против, въздържали се, приема се. 620 за, против, въздържали се, приема се. 621 и 22 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 39, кой е за, против, въздържали се, приема се. 635 са за, против, въздържали се, Отхвърля се. Нека да проверим електронно. Изменение 635. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с 642. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Имко 113 за против, въздържали се, от... приема се. 640 гласуваме електронно, имко 113, гласувайте сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 643 за, против, въздържали се, приема се. 644 и 45 амблок за, против, въздържали се, приема се. И 355 за, и 355 отпада. Гласуваме 646 за, против, въздържали се. От Отхвърля се, но да проверим електронно. Изменение 646. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 647. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 649 и 356 амблок за. Против? Въздържали се? Приема се. 650. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Либе 10 за, против, въздържали се, приема се. 651, 655, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 652, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 653 за? Против? въздържали се, отхвърля се. 654 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. И 357 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 358 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към Консолидирано изменение номер 40 на 64-та страница. Кой е за? Нека да гласуваме електронно. Консолидирано изменение 40. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с мнозинство. гласуваме 661, 62, 63 и 66. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 65 и ИТРИ 59. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Пъва. Сега. Продължаваме с ИТРА 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 665 и имко 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. 667 за против, въздържай се, отхвърля се. И 3,61 за, против, въздържали се, приема се. Либо 11 за, против, отхвърля се. И 3,62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 669 за, против, въздържали се, отхвърля се. го 115 за, против, въздържали се, приема се. 670 за, против, Нека да гласуваме електронно изменение 670. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 671. За. Против. Въздържали се. Приема се. Либе 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 672. За. въздържали се, отхвърля се. Либе 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме 446, кореспондиращата част за, против, въздържали се, приема се. 473 за, против, въздържали се. 674-75 за, против, въздържали се, приема се. 677 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с 600

Амблок за, против, въздържали се, отхвърля се. 681 за, против, въздържали се, отхвърля се. 682 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме частично имко 116 за, против, въздържали се. Не е ясно, ще гласуваме електронно. Имко 116, втората част от изменението. Край на гласуването. Приема се. 684 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с 685. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 686 за, против, въздържали се, приема се. 687 за, против, въздържали се, отхвърля се. 688 за, против, въздържали се, приема се. 689 за, против, въздържали се, приема се. 690 за, против, въздържали се, отхвърля се. 691 и 363 за, против, въздържали се, приема се. Имко 117 за, против, въздържали се, приема се. 692 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно за изменение 68. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Имко 118 за. Против. Въздържали се. Приема се. 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. 695 за против, въздържали се, приема се. 696 за, против, въздържали се, приема се. 697 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение 15 за, против, въздържали се, приема се. 699 за, против, въздържали се, приема се. 700 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 120 за. Против. Въздържали се. Приема се. 701 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 702 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либо 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 703 за. Против. Въздържали се. Приема се. 704 за. Против. Въздържали се. Приема се. 705 за. Против. Въздържали се. Приема се. 706 за. Против. Въздържали се. Приема се. 707 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 708 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 709 за против, въздържали се, отхвърли се, 710 за, против, въздържали се, отхвърли се, 72 и 711 амблок за, против, въздържали се, отхвърли се. Добре, мисля, че се приемаше. Ще гласувам още веднъж електронно. Край на гласуването. Приема се. 712 за. Против. Въздържали се. Приема се. 713 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 713 гласувам още веднъж електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 714 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 715 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 716 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 717. Остатъкът за, против, въздържали се, приема се. 718 отпада, 73 за, против, въздържали се, приема се. 7... 74 гласуваме. Мама, нужда от кафе. Гласуваме 74 за, против, въздържали се, приема се. Сега проверяваме електронно 74. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 719 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 15 и 16 амблок за, против, въздържали се, отхвърля се. 720 за, против, въздържали се, отхвърля се. 721 за, против, въздържали се, отхвърля се. 722 за, против, въздържали се, отхвърля се. 723 за, против, въздържали се, отхвърля се. 724 и имко 121 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. 725 за. Проверяваме електронно 724 имко 121. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 725 за, против, въздържали се, отхвърля се. 726 за, против, въздържали се, приема се. Либе 17 за, против, въздържали се, приема се. 727 за, против, въздържали се, приема се. 728 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 729 за, против, въздържали се, приема се. 730 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, от... приема се. Имко 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 125 и за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 3. едно За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с 76. За. Против. Въздържали се. Приема се. 77. Имко едно За. Против. Въздържали се. Приема се. 78. За. Против въздържали се, приема се. за, против, въздържали се, приема се. 85. Да гласуваме електронно за изменение 84. Край на гласуването. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Приема се. 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Нека да гласуваме електронно изменени 87. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се с мнозинство. 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 3-3 гласуваме сега. А, извинявайте, 3 се приема. Изменени номер 3 гласувахме току-що. въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 и три за, против, въздържали се, Приема се. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 95 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 не се гласува. 98 гласуваме сега за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Продължаваме. Сто и 14 гласуваме сега. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 8 и 37 отпадат. Продължаваме с най-сетне кафето пристигна. Продължаваме с 115 имко 10. За, против, въздържали се, приема се. Той 16 и 36. За, против, въздържали се, приема се. Имко 9. За, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега консолидирано изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 3, имко 13 Имко 13 отпада. И гласуваме сега за имко 15. За, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. Нека да гласуваме електронно консолидирано изменение 41. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 121 за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с компромисно предложение 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с компромисно изменение 20 за против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромисно изменение 9, да, против, въздържали се, приема се. Имко 18. За, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с компромисно изменение 13. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за,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 въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 21 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146, имко 22 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 и 149 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се. Не е ясно, нека да гласуваме електронно 159. Край на гласуването. Приема се. 159 гласуваме сега. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 160 няма да се гласува. И гласуваме за 162. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 163 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 164 имко 23 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Нека да гласуваме за устата като 174. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 175, 176 и 20, имко 25 за, против, задържали се, приема се. 177 за, против, задържали се, отхвърля се и 313 за, против, въздържали се, отхвърля се 177 и 313 гласуваме сега електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 178, 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. Така, сега преминаваме към окончателното гласуване. Гласуваме електронно, както винаги. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 65 гласа за, един въздържал се. Сега преминаваме към второто окончателно гласуване. Гласувайте сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Става все по-добре. 64 гласа за пълно мнозинство. И сега питам дали докладчикът иска мандат за започване на преговори за първо четене и сега давам думата на докладчик. Благодаря, господин председател. Първо, нека да благодаря на всички докладчики в Чици в Сянка за отличното им сътрудничество. За мен бе голямо удоволствие да работя с тях. Имаше огромен брой изменения, много трудни проблеми, но постигнахме широк компромис по повечето от проблемите и е, направихме и голям е, крачки напред по отношение на някои теми, като например прозрачността, в сравнение с предложението на комисията. В край на кращата ние започваме започваме да нямаме време вече и е много важно това законодателство да бъде е, прието възможно най-скоро. Всички заинтересовани страни, индустрията, медицинските научни среди, е, всички, които са ангажирани в кампанията, ще бъдат действително възмодени, ако се забави процеса по политически причини. Затова много моля да имаме мандат възможно най-скоро. Може ли сега да гласуваме без да прекъсваме заседанието? Сега гласуваме електронно за получаването на мандат. Всички ли гласуваха? Имате нужда от, 45, е, от 35 гласа. Получавате 62 гласа за, 2 гласа против. Гленис е, Уилбърт, завиждам ви за това мнозинство. Сърдечни поздравления! Искам да благодарим на всички колеги, които подходиха толкова отговорно към този доклад и доста улесниха работата ни. Благодаря на секретарията госпожа Лаки за господин Робърт за тяхната подкрепа. Сега продължаваме нататък. С биоекономика за Европа давам думата на докладчика господин Бартолоци. Да, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се. Не, ясно гласуваме за 17. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме сега 26 са. Против. Въздържали се, отхвърля се. 27 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 27 за. 28, извинете, за. Против. Въздържали се, приема се. 29 за. Против въздържали се, приема се. 3 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 32 част за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се. Не е ясно. 31 електронно проверяваме. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 да проверим 35. Електронно, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Със същото мнозинство. 36. За. Против? Въздържали се? Приема се. И 3. 8. Второто изречение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Реги 3 пада. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се? Не е ясно. 44. Проверяваме електронно. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 45 за. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. И Реги 10 първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 13 втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. М 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. М 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. М 14 пада. 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. 48. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 48 се приема. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. М плюс 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се? Не е ясно. Гласуваме електронно за 52. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. Емпла 9 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Емпла 12, първа част за. Против, въздържали се, приема се. Емпла 15, първа част за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. м 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 и 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 67 за да проверим ли? Е, итре 12, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 67 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 68 за. Против, въздържали се, приема се. И 3.13 няма да го гласуваме. Значи 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70 на две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 6 за. Против въздържали се, отхвърля се. Итре 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Итре 17 на две части, първата част за, против, въздържали се. Не, ясно, проверяваме. И 317, първа част, е... моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Емпла 8 за. Против. Въздържали се. Гласуваме електронно за Емпла 8. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се с малко 72 за. Против въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. И 30. Няма да го гласувам. 77 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се 80 за, против, въздържали се, приема се Реги 14 за, против, въздържали се, приема се Реги 7 за. Да проверим Реги 14. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Реги 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим Реги 7. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се с ясно мнозинство. 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с 82 за. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно 82. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се Емпла 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се, М плюс 7 за, против, въздържали се, отхвърля се, Реги 9 за, против, въздържали се, приема се, консолидирано изменение 6 за, против, Електронно гласуваме за консолидирано изменение 6. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването.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 Въздържали се. Приема се 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Емпла 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Емпла 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Емпла 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 32. пада. Пада 99 за. Против. Сдържали се, отхвърля се. Реги 13, първа част за. Трябва да гласуваме 99 беше отхвърлено. По тази причина трябва да гласуваме Реги 13, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясно. Електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. може да спрем преговорите за тютюна и да продължим да гласуваме. М плюс 17 за. Против. Въздържали се. Приема се и 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100 за. Против. И 39 искате да проверим? Добре, проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 100 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Част 1. 9. Параграф, извинете, 1. 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 6. Проверяваме параграф 1 електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 6. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9-2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9-3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9-4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9-5 за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 въздържали се, отхвърля се 9 15 за. Против. Въздържали се, приема се 9 16 за. Против. Въздържали се, приема се 9.18 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверяваме електронно 9.18. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването.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 Отхвърля се с малко. 4 за. Против. Въздържава се. Отхвърля се. 5 за. Против. Отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Итре. Е, искате да проверим 6. Моля гласувайте. Електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. И три точка от била Б. За. Против. Отхвърля се. Емпла точка от била Б. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Отхвърля се. Итре, точка от преамбила С за, против, отхвърля се. Емпла, точка от преамбила С за, против, въздържали се, приема се. Емпла, точка от преамбила Д за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпла, точка от преамбила А за, против, отхвърля се. Емпла, точка от преамбила Е за, против, Въздържали се? Отхвърля се. Емпла точка от преамбюла F. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме окончателно, електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се с 54 гласа за и 4 въздържали се. Поздравления господин Бартолоци. Утре продължаваме с гласуването в 10 часа. А, прекратяваме сега гласуването, тъй като комисарката е при нас и ще продължим с гласуването утре в 10. So, ich bitte doch diejenigen, die jetzt an der Debatte teilnehmen wollen. Е, моля онези от вас, които искат да участват в дебата, да заемат местата си е, и да запазят тишина. Знам, че всички са развълнувани, че беше много дълго и напрегнато гласуване. Но нека да кажем добре е дошла на комисарката, отговаряща за климата, Коди Хедегор. Мисля, че имаме доста неща, за които да си говорим, тъй като работим по някои досиета по тази тема. Някои минават по два пъти през нашата комисия. В момента текат е, преговори по законодателната инициатива за МПС и за леките е, товарни автомобили. Намираме се едновременно с това в економическа криза, криза на продажбите и економическите интереси и интересите свързани с климата и околната среда се сблъскват. Аз мисля, че тези интереси не бива да се поставят в противоречие, а да се използват а, едновременно. А, смятам, че трябва да се опитаме да пестим а, ресурси, а, с което ще понижим цените и ще работим в полза на климата и така нататък. Сега съм много любопитен какво ще каже комисарката през 2015 година предстои ново споразумение за климата. Тази година конференцията ще бъде в Варшава. А, ако ви пречим, ще прекратим. През 2015 година в Париж също ще се, провери, е, ще се проведе е, конференция и ще бъде много интересно каква ще бъде нашата стратегия, стратегията на е, Европейския съюз по отношение на едно международно споразумение за климат нашия докладчик по тази тема е Петър Лиза. Аз бях малко объркан, когато прочетох във вестника, че европейските производители са написали писмо, писмо до Китай, в което са а, пояснили, че нашето законодателство вече не действа. А, много бях изненадан от тази статия, която излезе във вестник в моя избирателен окръг. И сега ще видим какво ще каже е, комисарката по отношение на процедурата Stop the Clock. Е, по това какво ще правим е, в периода до 2015 година, давам думата на комисарката. Заповядайте. Матиас, благодаря, Матиас. Не мисля, че чак толкова отекчително, но а, считам, че мнозина тук ще споделят и моето чувство, че понякога в а, днешно време да говорим за климатични промени и за законодателство е да говорим за много сложна битка. Но нещата все пак се случват в комисията. Сега излизаме с препоръките конкретно за всяка страна. И действително много, много страни тази година препоръчаха, получиха препоръки за клим, климата, енергетиката, е, е, ефективност на ресурсите и така нататък. Тоест от тази година нататък те ще трябва да, да излязат със съответни резултати нещата се случват. Миналата седмица, когато държавните глави обсъждаха темата енергетика, те приеха много добри заключения. Приветстваха зелената книга и поискаха от комисията да излезем с конкретни предложения, които да се разгледат през март следващата година. Така че някои от големите досиета всъщност е, вървят напред и това е много положително. Няколко е, думи искам да кажа по тема, която знам, че вашата комисия много се интересува, именно замразяване на търговията с квотите. Е, комисията счита, че е необходимо да има такова замразяване, спиране на търговията. Говорихме с квотите и съответно замразяване на цените, ние е, раздадохме една таблица с определени факти и независимо кой от какво, е, какво мисли по въпроса, много е важно съотношенията да бъдат правилни. Е, какви са нашите съображения? Е, от както има данни, от както комисията направи предложението, свръх е, предлагането в цялата система за търговия с емисии не е, е намаляло. Всъщност значително се е увеличил цифрата, стигна до 2 милиарда, за да си представите какви са пропорциите. Така че приветствам решението на координаторите на групата по околна среда да излязат с доклад който да бъде гласуван в комисията и в пленарна зала през юни. Надяваме се, че ще имате мнозинство в пленарна зала. Очаквам измененията. Също така сме готови да дискутираме и нови идеи, които могат да бъдат подадени в посока на постигане на компромиси. Колкото по-скоро получим яснота по предложенията за замразяване на търговията, толкова по-добре, защото тогава можем да започнем с структурните мерки за 2013 и по-дългосрочно. Също така очаквам вашите коментари за доклада по въглеродния пазар и съответните структури, които предлагаме. Очаквам това да се случи след прекъсването за лятото. Заключенията на Европейския съвет бяха също доста ясни по тази тема от миналата седмица. Там се изказа подкрепа за много добре функциониращ въглероден пазар. За политическата рамка до 2030 приветстваме желанието на парламента да се разработи по-дългосрочна рамка за емисиите и възобновяеми е, енергии. Е, резолюцията за пътната карта за нисковъглеродна економика беше ясна, т.е. ние трябва да е, излезем с синята книга за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030. Също вашата е, резолюция за е, възобновяеми енергии призовава да има цели до 2020. Трябва да обмислим как да се съчетаят възобновяемата енергия, ефективността, и намаляването на емисиите в едно цяло. Ние работим именно по този въпрос в комисията. Започнахме вече и затова и тръгнахме с работа по зелената книга. Както и продълженията, заключението ми за седмица. В страните членки ще се проведат дебати в съответните парламенти, а също и просто ще се постави темата за дебат след заключението от след, миналата седмица не е въпрос дали да се работи, а по-скоро какви да са те, целите, как да се съотнасяте и също какво ниво на амбиции да си поставим. Очаквам да получа много полезна информация от заинтересованите страни в процеса на консултация. Подготвяме и конференция за заинтересованите страни през юни. Оттам ще дойдат много важни е, важен принос. Също така ще има и е, допълнителни данни. По отношение на схемата за търговия с емисии и включване на въздухоплаването, много важно беше, благодаря за вашата подкрепа, много бързо приехме документа, това беше изключително полезно. Парламентът съвсем правилно сложи акцент, че спирането на часовникът трябва да бъде ограничено във времето, т.е. да е временно решение и че трябва да се получи съществен прогрес в ИКАО, за да се е, разреши проблема дългосрочно. Две конкретни цели следва да се постигнат през е, посредством ИКАО. Първо, реалистичен график за разработване на глобални мерки е, след конференцията на ИКАО през септември и освен това да има рамка за улесняване на пазарни мерки на национално ниво, свързани с международното въздухоплаване, преди да се приеме световна система. А, рамката за подобни пазарни мерки трябва да даде възможност на страните и регионите да действат ефективно и то незабавно. Същевременно очакваме нашите партньори, а и индустрията да постигнат съгласие за това, че най-доброто решение е една глобална система. ИКАО и съответните мерки трябва да, да оцени съответните мерки като цял пакет. Комисията ще е, обсъди предлагането на съответни законодателни мерки, за да се получи съответния резултат. Няма нужда да казвам, че не сме стигнали, кой знае докъде в тази битка. Много неща се случват в момента, но мога да кажа, че това, което вие случихте, е, свършихте във вашата комисия и парламента, помогна много. Включително и делегацията до щатите. Много е важно щатите да разберат, че нашата, нашия законодател, те имат много силни мнения по този въпрос, могат да доведат до решаване на проблема други е, инициативи, които в момента вървят и са, са прияти. Многогодишната финансова рамка, вече сме в последния етап на дискусиите. ръковителите на държави е, предлагат да се е, отдели поне 20% от е, целия бюджет е, за разходи, свързани с клим... борба с климатичните промени. За мен това е ключово и не става дума само за пари, а просто за смяна на менталитета. И е, разчитаме на подкрепата на парламента да направим така, че тези амбиции да са покрити с ясни цели и съответни е, начини за измерването им във всички програми. Е, програмата КАП, Хоризонт 2020, е, инструмента за свързване на Европа и други вътрешни инструменти. Трябва във всички тези секторни политики да се отрази тази цел. Също има важни законодателни предложения, които в момента тъкат по процедура на взаимно, е, на вземане, взаимно вземане на решение. Има триалози, които се провеждат в момента. Трябва да се търси един е, конструктивен и балансиран подход за, за постигане на е, споразумения за суперкредитите, за тестовете за лекотварни автомобили и за развитие след 2020 година. Комисията предлага и очакваме, че парламента и съвета ще успеят да постигнат приемливи е, компромиси в близките няколко месеца. Биогоривата, знаете, че е много сложено това досие. Считам, че трябва да се намери начин е, биогоривата, които се използват, да бъдат устойчиви. Тоест, нямат е, е, високи емисии на парникови газове и да се получават по устойчив начин да се ограничат първито поколение горива, базирани на, на, на храни на култури, свързани с храни. Знаете, че това е много голямо предизвикателство. Комисията ще продължи да работи за постигане на амбициозните цели. Отново разчитаме на вашата подкрепа. Въпросът е изключително важен технически, е, труден е, но е много важно да го решим както трябва. По отношение на флуорните газове, ние разработваме предложение. Там се съдържа потенциал до 2030 година да се, намерят, да се намалят емисиите от тези газове с две трети спрямо настоящите нива с минимални разходи за индустрията и обществото. Напълно в съответствие с пътната карта за нисковъглеродна економика. И ако успеем да направим нещата както трябва, ще стимулираме иновациите и зелени работни места – Европейския съюз, съюз води в момента в намаляването на парниковите газове, в международните дискусии по тази тема. Особено ще се върне и на усилията за намаляване на последиците до 2020 година. Това е областта, където имаме възможност да привлечем повече страни и да постигнем по-големи намаления на емисиите. Затова ще работиме от страна на комисията с парламента и с съвета, за да се постигне е, споразум... Е, приемане на първо четене преди е, следващата среща за протокола от Монреал. Съвсем накратко, стратегията за прилагане. Считаме, че разбира се, трябва да се работи по намаляване на последиците, но трябва да има и стратегия за прилагане на законодателството. Сега, поставя се въпроса доколко прескриптивна може да бъде европейската стратегия. Тя трябва да се пренесе и на национално и на регионално ниво, но в края на кращата ние следва да споделяме знанията, да даваме насоки, особено за трансгранични емисии може да има много такива, включително проблеми за крайбрежните райони. Ние подготвяме пакет от насоки и много важно е, е препоръките за всички страни членки да е, изготвят национални планове за адаптиране преди 2017 година. 15 страни членки имат такива. Е, останалите предложения за тази година, съвсем накратко, според работната програма на комисията, ние сме ангажирани да работим по парниковите газове от мореплаването, регулаторни мерки за мониторинг също на емисиите и за докладване също така за изпълняването на подобна система на постепенния подход за намаляване на емисиите от корабоплаване. За това е, сме в финалните фази за е, законодателното предложение за морепоплаването, което скоро ще стигне до вас. И няколко думи за международните преговори. Е, мога много дълго да говоря, но сега съвсем накратко ще кажа. Не защото не е важно, но евентуално ще се върнем на тази тема, когато дискутираме. Та да кажа, в момента, е, преди 2015 година, е, и преди конференцията на страните във Франция имаме много официални срещи и преговори, но също така и неофициални е, форума на големите економики и много други подобни форуми, неофициални дискусии, двустранни дискусии е, в различни е, формати и региони. Също в Бон се водят официални преговори и там много положителна е атмосферата. И считам, че едно от нещата, които наблюдаваме е, че започва вече да има конструктивни приноси за това как можем да действаме за а, свиване на, на пропаста на разликите. готови сме да посрещнем всякакви предложения. Много от нашите интернационални партньори говорят за това да се ангажираме в един процес, който да тръгне отдолу нагоре и да прегледаме, направиме преглед кой какво прави. От моя гледна точка аз считам, че за момента е един от основните проблеми до 2015 година е точно това. Разбира се, трябва да има дейности отдолу нагоре, ангажименти, но може да има много инициативи, които да тръгват отдолу, но все още остава едно незапълнено място и как можем да го запълним. Е, тоест, е, аз затова смятам, че един международен форум ще има своята добавна стойност. Е, дискусиите са са пълни с много предизвикателства но в края на краищата трябва да вдигнем нивото на амбициите. Е, срещата на страните във Варшава, там се дискутира много и целите преди 2020, как конкретно да си сътрудничим в международни инициативи. Е, говорих за флурните газове, също реформа на използването на изкопаеми горива, енергийна ефективност, говори се също за сътрудничество в е, областта на сградите. Много различни идеи има и сега ще видим от е, Варшава какви конкретни резултати ще се получат. И още две неща, които ще бъдат важни е, за това, за срещата на страните във Варшава. Първо, финансирането. Ние от комисията казахме много ясно на литовското председателство, че е изключително важно – когато ние е, се появим във Варшава, страните членки да излязат с е, определени идеи откъде ще дойдат финансирането за 2014, 15, 16, т.е. в е, посока на ангажиментите до 2020. Това ще означава много за нашите приятели от развиващите се страни, но също така и чисто за психологическите аспекти на конференцията също ратифицирането на протокола от Киото. Работим много за това. И ако мога да приключа, господин председател, с една наблюдение, аз лично считам, че е изключително важно, когато Европа се появи в Варшава, останалата част от света да може да види, че ние се движим в посока на ратифициране, т.е. следваме процедурата на ратифициране. Смятам, че колкото по-напред са стигнали страните членки в този смисъл, толкова по-добре. И ако мога да очертая един проблем. Според мен е, би било грешка, ако в Европа се използва процеса на ратифициране, за да се повдигат твърде много въпроси от вътрешния дебат, примерно споделянето на бремето и така нататък, е, за да не се използва процеса на ратифициране, за да се добавя към целите 2020 не смятам, че е, усилията по ратифициране са момента да се повдигат други теми, защото светът в момента наблюдава е, дали Европа ще ратифицира това, което пое като ангажименти и смятам, че е изключително важно да покажем, че ние предприемаме реални стъпки в тази посока. Благодаря, Кани Хедегард, за вашата ангажирана презентация. Вижда се, че имам още доста работа до лятото на 2014 година и отвъд него. Климатът няма да се приспособи към политическите процеси, има собствен ритъм. Сега започваме структурирания диалог с координаторите и първо давам думата на господин Зебър. Благодаря, господин председател. Благодаря на Кони Хедгард за нейната презентация. Вие а, сте партньори в а, разговор във връзка с замразяването на квотите. А, и самият а, аз очаквам а, компромисите. А, от името на нашата политическа група а, искам да кажа, че очакваме дългосрочни решения с цел а, борба с климатичните промени. А, имаме някои а, съмнения и грижи а, във връзка с а, замразяването за, във връзка с инвестициите, които се правят или трябва да се направят в Европа. Дали те ще бъдат направени, защото инвеститорите няма да имат яснота на къде върви процеса в Европа. А, това не са празни думи, а, а изявления, които чувам, говоряки с а, заинтересовани партньори. Същото въжи и за биогоривата, и с а, промените в земеползването. А, тук правим крачка назад и трябва да бъдем много внимателни. Но ние сме готови за компромиси. Това показват и измененията, внесени от името на нашата политическа група. Как ще премине гласуването? разбира се, ще се разбере в пленарната зала, но независимо от резултатите от гласуването, трябва да продължим работа и пледирам за това а, именно госпожа комисарят да продължи работата върху глобалните модели а, в областта на въздухоплаването и в други сектори. Трябва да използваме времето до 2020 година, за да съберем възможно най-много хора под едно знам, под един флаг трябва също така да се грижим и връзка с протокол от Киото, не само да предприемаме действия на, в Европа и навсякъде по света и мисля, че се нуждаем от отговори и много бих се радвал да имаме а, отговори, които са насочени и по-напред в бъдещето и да не забравяме конкурентоспособността на Европа, както и опазването на климата, защото в дългосрочен план а, би трябвало да запазим а, ефективните индустрии в а, Европа, а, за да се разбием добре. Благодаря, господин Зейбър. Съгласен съм с много неща. Не съм съгласен с това, че няма значение вота. Сега давам думата на Лини Бак Еван за социалистите и демократите. Благодаря, госпожо комисар. Групата на социалистите също се опитва да предложи някакво решение за замразяване на квотите. Опитваме се да се споразумеем с колегите, които не ни подкрепиха последния път. Ще бъде трудно да участваме в международните преговори, след като схемите за търговия с емисии на практика са колабирали. Колеги, помислете за това какво ще кажем в Париж. Аз съм съгласна, че трябва да имаме дългосрочно решение за схемата за търговия е, с емисии, но трябва да направим нещо сега. Сега трябва да се вземем с задачите, които може да решим сега. Защото ако не започнем сега, след 6 е, години, след 12 години няма да имаме схема за търговия с е, емисиите е, искаме ли да дадем надежда на скептиците по отношение на борбата с изменения за е, климата? Е, вие ви, ви, казахте съвсем, съвсем ясно какво се опитваме да постигнем ние като парламент и като Европейски съюз. Мисля, че госпожо комисар, вие сте права. Момента е малко труден с всички тези тежки досиета. Много от тях са блокирани, но все пак има и добри новини. Вчера, като четох Financial Times, разбрах, че китайците много сериозно мислят за това да си поставят цели за намаляване на емисиите и да включат тези цели в техния следващ петгодишен план. Е, най-вероятно вие знаете повече за това. Аз просто го прочетах във вестника и се обнадеждих, че китайците се движат в е, същата а, а, посалка. How we see that issue moving forward. Какво може да ни кажете за а, нефтоносните пясъци? А, голяма дискусия също така започва в момента относно биомасата в, в Европа. Biofuels. Now we're having discussion beginning about biomass and I know it's Започнаха вече дискусии за така наречения ILOC, индиректната промяна в е, земеползването. Може би трябва да пренесем тази дискусия върху въпроса с е, е, биомасата. Някои от а, е, индустриите желаят да има устойчиви критерии за биомасата, защото те не желаят да инвестират в производството на биомаса а, е, и след 5 години да се окаже, че всичко това а, е, ще спре. Те имат нужда от яснота и то от бърза яснота, а, защото в противен случай ще имаме същите проблеми, каквито имаме сега с биогоривата. Благодаря, Линда. Сега давам думата на Крис Дейвис. And, and Господин комисар, ще ви задам един невъзможен е, въпрос. Е, аз говорих на конференцията за разработване на нисковъглеродни технологии и устройства за улавяне на въглерода, но ако искаме да дадем ясни знаци на а, е, индустрия, трябва да зададем някакви цени за въглерода, някакви ефективни цени. Но вие също така знаете, знаеме всички тук в е, съвета, че ние сме загрижени за това, че ще загубим, може би, работни места. И също така Европа м- изпада в ситуация, в която няма економически е, е, е, предимства и може би изпада в а, опасността да загуби своята конкурентно способност. А, преговорите за замразяването на квотите са блокирани в съвета. Какви са нашите аргументи? Миналата седмица в Ройтер забелязах, че генералният директор на DJ Клим говори за пускането на квотите на пазара, е, за да се насърчат инвестициите в нисковъглеродни технологии. Това политика ли е, или е просто случайно изказване? Благодаря, Крис Дейвис. Благодаря за въпросите. Давам думата на Сато Хаси. Благодаря. Благодаря на господин комисаря, че е тук. На госпожа комисаря, извинете. Малко е, по-широк въпрос първо. Споменахте за срещата на върха, е, за зелената книга, за искането да има цели до 2300. Не е ли редно обаче вече да имаме законодателни е, предложения до края на годината за 2300? Защото в противен случай несигурността ще остане. И то за дълго време. И едно от посланията от е, въглеродния пазар е, че е, дружествата имат нужда от сигурност за това какви ще са целите до 2030. Разбира се, трябва да се работи за структурните проблеми в схемата за търговия с емисии. И конкретен въпрос. Говорихте за целите за CO2 за коли или котварни автомобили. Има и гранични стоености за 2025 година. Комисията ще подкрепи ли идеята да се въведат и тези цели в преговорите? Защото според мен така много по ефективно ще можем да покажем на автомобилната индустрия на къде се върват нещата и да се знае какви предложения ще има в близките години. После, как стои въпроса с емисиите от мореплаването? Последното решение е, че комисията ще излеже с предложение в първото полугодие на тази година. Може ли да ни дадете известна информация къде, докъде се е стигнал в момента? И не толкова коментара, по-скоро въпрос какво се случва в ИКАО и авиацията. Надявам се, че е, е, комисията няма да изостави европейския подход по отношение на отчитането на емисиите по целия полет и да не се поддаде на предложенията на щатите и други за е, отчитане на подход е, въздушно пространство, т.е. да се покрива само една малка част от емисиите при е, дългите международни полети. Благодаря. Приключихме а, кръга на изказванията на координаторите и давам думата на комисара Хедегард. Благодаря. Комисията не отстъпва по нищо в ИКАО, но и ще направим всичко, което можем, заедно с страните членки, да намерим начин да се постигне напредък. Не е, не е лесно да се намерят съюзници, не е лесно да се намерят компромиси, но смятам, че успяваме да отбележим известен напредък, за да постигнем максимален резултат от срещите с ИКАО, но мога да кажа и на нашите партньори извън Европа, че и те трябва сериозно да подходят. Те не харесаха европейската регионална схема, тогава трябва да се търси глобално, но то не става автоматично. Трябва да има позиции и да се е готовно за компромиси. Ричард Зевер и Линта. Не мисля, че по въпроса за замразяването на, на търговията с емисии много ми е интересно какво мислите за този вътрешен процес? Мисля, че съвсем ясно казах, че ние сме открити за нови идеи, ако имате да предложите такива. ли на Мангаван зададе въпрос за Китай. Още в настоящия си петилетен план Китай има цели за климата но новината е, че според тези е, държавници или евентуално учени, които работят по тази тема, е, че се обмисля дали да сложат горна граница за емициите и дали да изтеглят так, напред, така да се каже, пиковата година т.е. да сложат някаква горна граница на емисиите. Емисиите трябва да изчакаме да видим докъде ще стигнат техните дебати. Е, знам, има доклади от хора в Китай, които наблюдават този процес. Те не знаят нищо повече от медиите. Но според мен интересното е, ето това са реалните въпроси. Това са двата ключови въпроса кога да е, постановят, че пика на емисиите и дали да сложат го, горна граница. Те започнаха вече търговия с емисии, е, започват и, има вече две пилотни е, програми, още ще започнат да е, действат и 2016 те искат национална схема за търговия за емисии, така че е, при тях наистина въпросът е сега дали е, да сложат е, горна граница. За За катранените пясъци ще има предложения. Е, те не идват е, е така от въздуха. Има очертани теми от консултациите и съответни идеи от заинтересовани лица, ние в момента се опитваме да действаме по-близо. Тоест срока за второто набиране на предложения за проекти ще е края на юли в съвета и замразяването на схемата за емисии. Мисля, че няма какво да ви кажа, което да не знаете по тази тема. Много интересно беше да чуем от ръководството на Германия на публичен форум, че те са за структурни варианти, за замразяване, за преразглеждане на целия въглероден пазар – но също така беше ясно, че, подава, че се подава е, сигнал това, че това ще стане по-лесно след изборите в Германия, не преди това. И от е, така, дискусиите ми с представители на различни е, правителства, много правителства подкрепят замразяването но а, е, има, знаете къде са проблемите и не мисля, че ирландското председателство ще може да даде отговор кога в съвета ще се излезе с официално гласуване по въпрос. Законодателни предложения за 2300 година коментирахте. Когато дискутирахме този въпрос, не бе решено каква точно ще бъде следващата стъпка. Ясно беше, че трябва да е преди края на тази година, но дали ще е законодателно предложение или не, не бе взето решение по този въпрос. Но интересното беше, че е, държавните ръководители казаха, че не искат просто предложения, искат конкретни предложения. И за това знам, че колегите ми в комисията ще работят много, за да се справят. 2020 и е, колите, лекотварните автомобили. Знаем, че е много важно е, съответния отрасъл да има е, достатъчно яснота за планиране, за да могат, е, като се има предвид и какъв е цикъла на планиране в този отрасъл. Затова и ще направиме е, ранен, достатъчно рано прегледа в е, съвета по конкурентоспособност. Се надигнаха и такива гласове, разбира се. Не мисля, че някой би бил против. Ние знаем, че производителите имат цикъл на производство от поне 7 години, т.е. това, което се намира в лабораториите в момента, съвсем скоро ще започне да се появява в автомобилите след 2020, така че колкото по-бързо действаме, толкова по-добре. Сега преминаваме към втория кръг. Петър Лизе, Жон Лайнен, Басай Холт, Борислав Соник, Йоланда Хиплер, Криста Клас и Ден Йорксен. Не знам дали съм пропуснал някого. Не. С това приключвам списъка с желащите да си кажете и давам думата на Петър Лиз. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Ще продължа с последната тема, за която вие говорихте, а именно МПС и въглеродните емисии и целите за 2020, 2025 година. За нас е важно да имаме широко мнозинство за обща цел за 2025 година. Нашият докладчик в момента преговаря с съвета и се твърди, че комисията така ли иначе ще направи предложение. А, и в този случай а, трябва да не е проблем да се приеме това в законодателния текст миналата година стана ясно, че колкото повече наближават сроковете, толкова по-трудно е да се приеме някакво общо решение. Може би можете да коментирате това. Аз знам, че целта за 2025 година, която се обсъжда, не е далеч от целта, която вече е влязла в сила в САЩ. Но а, по отношение на разговора за циклите за тест. Смятам, че за потребителите а, и за околната среда а, трябва да бъдат съблюдавани техните а, съответни интереси и не трябва да има а, много голямо разминаване между а, стойностите за потребителите и а, нормите. Имаме все повече легални тестове които се използват. Би се радвал да подкрепите нашия докладчик Томас Улмър за един международен преглед на различните тестове, защото става въпрос за сериозна тема, сериозна за околната среда и за хората, които се доверяват на това. По отношение на спирането на часовника, съгласен съм, че откритото писмо на Airbus е провокация и мисля, че сега трябва да внимаваме повече от всякога да не се предаваме, да не отстъпваме, защото малко преди европейските избори а, промишлеността пише открити писма а, на китайците, а Европейския парламент а, поставя изисквания към производителите и можем да очакваме трудности при изборите. Така че трябва да е ясно, че ние водим преговорите и а, това, а, това решение да се спре часовника а, говор... въжи само за една година. Сега има думата на Йолайнен. Лайнен. Съгласен съм с вас, госпожа комисар, че е тежко в е, време на криза, че се усеща натиска срещу инициативите за повече е, опазване на климата. Това за мен е абсолютно погрешно, защото според мен по този начин в Европа възниква е, шанс за промяна на индустрията. На последната среща на върха беше започната атака срещу възобновяемите енергии с аргументите, че това е твърде скъпо, не води до нищо и че трябва всъщност да се пазим от възобновяемите е, енергии. Направени са е, обаче е, инвестиции в размер на милиарди, инвеститорите са в ситуация на несигурност. Надявам се сега при втория опит е, да прокараме замразяването на квотите. Би било фатално, ако отново преживеем поражение. Е, установявам обаче, че а, е, индустрията няма никакви проблеми с това. По-скоро пита как а, е, ще продължат нещата от тук нататък и каква ще бъде схемата за търговия с емисиите след 2020 година. Трябва да намерим отговор на а, тези въпроси. А, защото по принцип с развиването на възобновяемите енергии а, и развитието на по-низко енергоемки производства, ние а, всъщност а, освобождаваме, така да се каже, схеми. Съм любопитна какво ще кажете по този въпрос. Що се отнася от това, което каза госпожа Хаси, това би, би могло да бъде въпрос в дебата за новите избори. Както казва колегата Оттингър, 2020 година е в други ден. Аз мисля, че това не е в други ден, а е утре и то за големите инвеститори. Миналата седмица в Страсбург с много мъка успяхме да гласуваме тази цел за ефективност. При автомобилите Вчера в Берлин се проведе среща на върха, посветена на електромобилите и беше потвърдено, че до 2020 година ще се проведат 1 милион електромобили и 2,3 милиона до 2050 когато имаме автомобили без е, отпадни газове, е, трябва да видим как е, ще изчисляваме емисиите при тези автомобили, не, тъй като емисиите са преди да бъде задвижен автомобила, а не след това от изгорелите му газове. Благодаря, Бас Айкхалт има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Хедегор. Е, аз няма да говоря много дълго за замразяването на а, е, квотите. Ние се стремим да постигнем е, компромиси. благодаря на Рихард Зебър за това, че той наистина работи за постигане на а, тези компромиси. А, Исках по-скоро да ви кажа а, следното по няколко други въпроси. Вие не отговорихте на въпросът зададен от Линда за биомасата и за критериите за устойчивост. Знам, че вашата агенция е, е, е DG Energy. А, знаем, че отново отложихме за след лятото създаването на такива критерии за устойчивост за биомаса. Имаме нужда от такива критерии. Те трябва да бъдат много ясни и аз мисля, мисля, че е и ваша задача да подходите малко по-твърдо към DG Energy. А, един друг комисар също работи по интересен въпрос, комисарата Яни. А, през юни той ще излезе с план за действие за стоманата и аз очаквам а, в този а, е, план а, е, да се съдържат а, е, следните неща. Първо, стоманодобивната промишленост а, да е намалила своите е, е, емисии, е, защото тази промишленост някои предприятия не плащат за момента нищо, за да избегнем тази безумна ситуация, която имаме в е, момента. Ако погледнем обаче в бъдещето на стомано производството, е, ще видим, че свръхпроизводството е, в сектора се дължи на това, че вече автомобилната промишленост и строителната промишленост не се развива толкова а, а, добре. А, и за това трябва а, да се постави цел за използване на възобновяема енергия до 2300 година. Тоест, а, плана за действие в стоманобивния сектор трябва да а, включи и решаването на тези а, проблеми. Така че, според мен, не бива да оставяме това само на комисаря Таяни. И последно, госпожо комисар, аз очаквам от DG Climate е, действия съвместно с DG Competition. Е, знаем, е, че в момента Обединеното кралство работи с ЕДФ, с установяване на цена на ядрената енергия до след 40 години а, след като се обсъжда 40 годишна гаранция за цените на ядрената енергия, мисля, че а, е, трябва да се каже, че ние смятаме, че това е изключително глупаво и DG е, Energy а, е, стои начало на тези преговори и аз бих очаквал от а, вас да упражните натиск върху вашите колеги, за да може това безумие в Обединеното кралство да не се случва. Господин Соник има думата сега pani komisarza в справе беклоудингу. Благодаря. По отношение на замразяването на търговията с е, емисии, мисля, че а, имаме две различни политически реалности. През април в парламента а, беше отхвърлено предложението за замразяване на а, квотите. Сега се опитваме на сила да върнем тази тема за обсъждане и можем да се питаме какви изводи можем да направим от това. Мненията са различни и можем да си зададем въпроса за какво се борим. А, тази тема се върна в комисията за обсъждане. Правилно е на първо четене нямаше мнозинство, за да бъдем всички еднакво информирани сега. Йоланда. Благодаря и аз се присъединявам към преждеговорившите. Искам да ви попитам, защо не отеглите предложението си, госпожо комисар? защото тези новопредвидени 100 милиона няма да спасят а, търговията с емисии. И а, ще попитам какво ще направите, ако а, за втори път се отхвърли замързяването на квотите. Какво ще бъде новото ви предложение? Парламентът не искаше изкуствено да се намесва на пазара а, и да спаси климата посредством замразяване на квотите за търговията с емисии. Преди нашето заседание през април вие казахте, че емисиите на въглероден двуокис в Европа трябва да се намалят до 2017 година два месеца по-късно. Бихте ли ни казали каква е актуалната ситуация? Дали ще се срине тази система и няма да можем да постигнем целите си от 20%? Защото парламентът беше на ясна позиция против а, и че замразяването на квотите ще бъде драстична намеса в пазара. Ако парламентът отново пред отхвърли това предложение, ще направите ли трето, трети опит за връщане на темата или ще направите предложение отвъд периода 2050 година? Госпожа Клас. Това, което каза госпожа Хибнер за замразяването, въжи за директивата за биогоривата. И когато не променяваме целите, а само мерките, хората ни се сърдят и трябва да вземем това на сериозно. Искам да кажа нещо за биогоривата. Казахме, че искаме те да са устойчиви. Какво ще кажете за въвеждането на критерии за устойчивост за вносът от трети държави, защото а, нашите изисквания трябва да въжат само за селското стопанство в Европа. А, въпрос за а, изследването ИПРИ. А, то беше доста а, спорно а, и не се обсъждаше, а, обсъждаше се доста а, всички цифри, които бяха определени, не се приеха добре. В Европа сме предвидили награда за най-инновативната технология, но всъщност ние се стремим към цели. И за това бих ви помолила да сте по-открита към тази дискусия и към включването на нови фактори, за да бъдем на актуалното ниво на развитие. Сега разполагаме с изчисления за емисиите годишно и когато вземем предвид и косвените промени в земеползването, искам още веднъж да обсъдим тази тема с нас. Благодаря. Сега давам думата на господин Йоркенсен. Thank you also, uh, Commissioner. Um... Благодаря, благодаря, госпожо комисар. Когато говорим за замразяването в схемата за търговия, в края на краищата ние нарушаваме и възможността си да водим, да даваме пример в останалия свят. И ако може да ни кажете какви са реакциите от вашите партньори от други страни, от други части на света. Какво те смятат, че се случва в Европа? Също споменахте за стратегията, която трябва да имаме е, в Съюза преди Париж, е, конференцията до година и сега във Варшава. Ние е, в края на кращата говорим тези неща всяка година и всяка година обаче, когато отива на тези конференции, Европа не говори с един глас. И затова се питам дали да не предприемем друга стратегия, а именно да направим точно това, т.е. да говорим с един глас. Тя би била много лесна стратегия, т.е. да се упражни натиск върху съвета да взема решения с гласуване. Защо страните трябва винаги да се съгласяват всички да има и получава се е, възможност една страна да блокира е, решение, което не следва да бъде проблем. Трябва да оставим тази практика в миналото. А, също е, как ще постигнем целта да останем под 2 градуса повишаване на температурата. В края на кращата говорим се за законодателство и за всичко друго, но става дума за спасяване на климата. Е, има изчисления на е, Комисията за климата на ООН и 400 е, е цифрата, която в момента се постига, при 450 а, ще се стигне до това увеличаване от над 2%, така че е, много лесно можем да стигнем до ситуацията да няма възможност да удържиме това увеличаване под 2%. Е, Благодаря. А, сега а, стигнахме до края на а, изказванията. А, кой би казал, че тези 21 думи ще ни а, създадат такъв а, проблем? А, има много мнения. А, но предложението за замразяването не е отхвърлено, отхвърлено на първо четене. А, предстои второ, т.е. по време на второто гласуване нямаше мнозинство, но все още сме на етап първо четене. Ще предприемем втори опит, първи, първо четене за втори път и ще работим конструктивно, за да отговорим на въпросите на всички, които бяха против и да постигнем компромисно решение. Ще бъде интересна работа. Надяваме се да бъдем продуктивни, защото в момента се намираме в процес на преход. Както се спомена, очакваме а, план за действие за стоманодобивната промишленост. А, вторият по големина клиент за стоманодобивната промишленост в Германия е, съпроизводителите на а, вятърни съоръжения. Сега повече от 10 000 човека работят в а, този сектор, а, така че а, се осъществи от а, преход от корбопроизводството към сектора на ВЕИ. Така че това е сектор, който осигурява благосъстояние, но не мисля, че трябва да разделяме индустрията на добри и лоши, на зелени и кафяви. По-скоро трябва да постигнем някакъв вид примири, защото индустрията осигурява благосъстояние на всички нас и би трябвало ние да търсим общите страни. И сега давам думата на госпожа комисарят за заключителния отговор. Благодаря. Мисля, че Петър Лиз вече е, говори по въпроса, но по отношение на спирането на часовника, мисля, че посланието е много ясно към Йолайнен. Е, желанието, е, целите за 2300 година да бъдат ясни преди парламентарните избори за Европейски е, парламент. Е, е, е, посланието е ясно. Е, е, съвета каза, че ще се занимава с този въпрос през 2014 година, така че има ясен график в времето. Ясно е как ще се движим напред. Знаем, че индустрията и енергийния сектор имат нужда от тези цели. Дебата няма да бъде лесен очевидно, но е важно да правим стъпки напред, вместо да спираме дискусията през следващите 10 месеца държавните глави ще се върнат на тази тема и по тази тема ще работи и комисията. Вие споменахте е, структурните опции, тяхната връзка с 2030 година. Замразяването на кодите е необходимо да се стабилизира системата, но имаме нужда от по-предизвикателни възможности за промяна на структурата. Защото независимо от това дали ни харесва, реалността е заежда последния начин. Дискусията за тези опции е, ще е, бъде проведена в тясна връзка с е, дискусията за целите през 2030 година. И е важно да стане ясно каква ще бъде системата за ценообразуване, какви ще бъдат целите за бъдеще на Европа. Едно нещо трябва да се отбележи. В началото отбелязах, че имаме препоръки за отделните два 27 страни членки. Трябва да отбележим, че комуникацията е лоша, въпреки че формулировките са добри. Е, формулировката е, казва работни места, работни места, работни места. Това е голямото предизвикателство. Създадем работни места в е, Европа. Потенциал за създаване на работни места на зелената економика не е изчерпан до края и поради тази причина страните трябва да правят повече по отношение на енергийната на ефективност, търсенето на висковъглеродни е, решения и така нататък. Е, казаното в тази посока е доста силно. Страните членки трябва да разберат, че няма противоречие между провеждането на интелигентна енергийна и климатична политика и създаването на работни места, т.е. справянето с предизвикателствата в економиката. Към е, Бас Айкот, вие казахте, че не съм отговорил на въпроса на Линда. Води се дискусия по въпроса, ни участваме в нея. И мисля по въпроса по какъв път можем да постигнем максимум решение по отношение на биомасата в схемата за търговия с емисии е, биомасата е, участва с е, нула емисии и според мен трябва да решим въпроса по правилен начин и е много объркващо, че имаме законодателство, имаме методология. Трябва сега да го адаптираме, но така стоят нещата, защото непрекъснато към това, което знаем към момента се добавят нови е, знания така че ние ще продължим да наблюдаваме развитието и да участваме в дискусиите по отношение на стомнодобивния сектор. Някои от тези енергоемки сектори много се страхуват от въпроса за конкурентно способността. За някои сектори имаше повече квоти, отколкото им бяха всъщност необходими. И е много важно да назовем правилните факти. Това е също част от вътрешната дискусия за стоманобивния сектор. Основният проблем за европейския стоманобивен сектор а, е, е е, не е техния свръх е, капацитет, е, а това, че те не са в съответствие с нашата климатична политика. Миналата година износа на стомана беше съвсем окей, okay, така че положението не е лошо. И когато обсъждаме тези различни секторни политики, трябва да, да, да говорим и за намаляване на техния разход на енергия. Това е, е истински проблем. Тази дискусия се води и в Съединените щати. Ние се опитваме е, да, да, да заявяваме това на всякакви индустриални форуми. и ние участваме не само като наблюдатели и не само следим резултатите от дискусията, но и участваме в тях. За госпожа Хибнер, защо не си оттегляме предложението? Първо, парламента е една от две, общо двете институции, които трябва да излязат с становище. И все още не сме чули какво иска съвета. Това е едната причина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 експлицитно се иска второ гласуване на пленарно заседание и за това досието е изпратено обратно в Комисията по околна среда. И аз не виждам причина, поради която Комисията трябва да си оттегля предложението. Не изпращаме тези предложения, защото смятаме, че те са правилни, че тази политика е правилна и ние желаем да я осъществим. Мисля, че вече казах за зелените работни места. Госпожо Клас, ви имахте въпрос във връзка с критериите за устойчивост. Критериите за устойчивост се прилагат в еднаква степен и към вноса, така че няма никаква дискриминация спрямо европейските продукти съществува и един е, анализ е, на достиженията на науката в тази област, но отново подчертавам, няма дискриминация, няма ощетяване на европейските индустрии, европейските е, продукти. Ще отговоря на датски на колегата. А, нашите партньори се питат какво правим, но се надяваме, е, но те, те, те следят какво прави е, Европейския съюз и следят е, какво, с какво се занимаваме. Комисията не може да контролира процеса на взимане на решение в съвета, така че ще трябва да се обърнете към някой друг с този въпрос. И последно, що се отнася до двата градуса. Миналата седмица учени представиха изследване е, едно изследване, което внушава на хората, че имаме много време за действие. Този резултат не може да бъде сериозен в понеделник в Берлин, е, на който професор Шелен Хубър също присъстваше и на пресконференцията му беше зададен въпрос е, дали можем да се успокоим. И той даде истинско обяснени и каза, че човек по принцип е склонен да се самоуспокоява, когато бъде изправен пред някои обезпокоителни факти. Хиляди учени твърдят, че въпросът е спешен, но професорът беше много ясен и обясни какво е констатирал. Е, науката. Той каза, че е, имаме знаци за криза и не би трябвало да изпадаме в самодоволство и да се успокояваме. Е, той каза, че може би сега имаме шанс да останем под тези 2 градуса повишаване на температурата, ако продължим да действаме. И ако ме питате как аз отговарям на този въпрос за двата отговора, ще ви кажа следното. Не забравяйте, че са минали само три години и половина от момента, в който световните лидери решиха да останат под 2 градуса. Това е едно от малкото неща, които бяха решени на това високо, най-високо равнище. И нищо не е променило сериозността на положението. В всички международни форуми ни обсъждаме е, този е, въпрос. И не е сериозно да се твърди, че тези два градуса не са сериозни. и Трябва да променим а, нашите цел. Трябва да бъдем сериозни по отношение на целите, които си е, поставяме. И ако не може да постигате целите, които сте си поставили, не трябва да си променяте целите, а действията за тяхното постигане. Ако разгледаме всички анализи на економическата ситуация в Европа, мисля, че ще намерим достатъчно добри причини, независимо от това, какво правят нашите е, конкуренти. Е, но нашите конкуренти наистина правят много. До дори ако нищо не правиха е, в интерес на Европа е да стане по-енергийно ефективна, по-малко да зависи от изкопаемите горива и би било глупаво, ако не работим в тази посока. Сърдечни благодарности на комисарят по климата госпожа Хедегард. Благодарим и за нейният ангажимент и за погледът и в бъдещето и това, че тя предлага винаги решения и подхожда конкретно към различните теми когато говорим за политика за климата, че а, ни се иска, а, разумът иска, но а, тялото ни а, не се подчинява. А, все пак би трябвало да направим усилие на тялото и да прескочим летвата, която сами сме си поставили. Тук тя, разбира се, поставя на високо, поставили сме си амбициозни цели и действително в ситуация на криза може би не е лесно да се постигнат тези цели, но рискуваме да изпаднем в положение да трябва да бързаме повече, отколкото сме способни, ако не предприемем действия сега. А, още веднъж благодарим за вашето а, посещение. Надяваме се и а, предложението във връзка с замразяването на квотите да има успех на второто четене. Благодаря ви.